Нека да бъдем на висотата на това предизвикателство. Благодаря ви и за сегашното, пък и за бъдещото сътрудничество. Благодаря, госпожо Грибоскайте. Моля, заемете местата си. Започваме гласуване. за избор на омбудсман. Моля, заемете местата си. И така, госпожи и господа, започваме с процедурата по избор. За това ви моля да заемете местата си. Госпожи и господа, ще предприемем първо един опит да тестваме системата, както и вчера, и така ще проверим и броя на депутатите, които са в залата. Много моля да заемете местата си. Художници вчера, е, така да се каже, направиха първия опит да изпробват нещата. Е, много ви моля сега да тестваме системата. Същата процедура като вчера. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Е Край на гласуването 400 62 гласа общо. Няма е, оформено мнозинство е, при гласуването. Както виждате, резултата на екрана съвсем ясно го демонстрира. И така, госпожи и господа, заемете, моля, местата си. За 11.30 бе предвидено началото на е, гласуването. Междувременно вече е 11.35. Ако не спазваме поне приблизително оговорените и обявените часове, никога няма да успеем да си свършим работата. Ще изчакам още малко.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 Уважаеми госпожи и господа, при пробното гласуване установихме, че половината и дори повече от половината, така както е предвидено в правилника от депутатите на Европейския парламент са тук. Господин Бренинг Майер и господин Егер, са оттеглили молбите си е, и кандидатурите си. Е, останалите кандидати обаче е, продължават да поддържат кандидатурите си. Вие ги познавате, госпожа Родна. Дагмара Берент, госпожа Омен Ройтен, господин Франческо Спинели и господин Майн са кандидатите ни, за които ще гласуваме. meine Damen und Herren, ich eröffne die Abstimmung. И така, госпожи и господа, е, започваме гласуването. haben alle Kolleginnen und Kollegen abgestimmt. Всички колеги гласуваха ли? Благодаря. Приключваме с гласуването. Шестотин и четиридесет са гласували, 48 въздържали се 321 е, е задължителният брой гласове, в случай, че е, е, някой от кандидатите го получи, е, минава на следващия кръг. До този момент обаче не, нямаме избран кандидат. Никой не е получил тези гласове. И сега, съгласно правилника, трети кръг при гласуването, като е, ще избираме между двама кандидати, които са получили най-много гласове, е, госпожа Омен Ройтен и госпожа Орели. Така че сега при е, балотажа, така да се каже, е, при следващия кръг на гласуването ще избираме между двете кандидатки. Ще изчакаме за малко, за да се подготви системата. So, И така, сега започваме с третия е, кръг от гласуването, трето гласуване. Много ви моля, в рамките на този трети кръг от гласуването, да дадете вашия глас за някой от кандидатите. Е, надявам се, че всички вече са го направили. Мисля, че всички са гласували, затова приключваме с режима на гласуване. Uh, 635 е общият брой на гласувалите, 63 въздържали се, 318 гласа трябва да събере кандидата, който ще бъде избран и това е госпожа Емили Орейли. Госпожи и господа, обявявам за избрана госпожа Емили Орели, е, Тя е, ще бъде нашият е, омбудсман. в резултат на проведените от нас гласувания от 1 октомври 2013 година госпожа Орели, е, след като положи клетва съгласно член 204 алинея 7, е, ще е, поеме поста Европейски омбудсман. Господин Шевкович, от името на комисията. Благодаря ви, господин председател. Първо бих искал официално да поздравя госпожа Орели с избора е за европейски омбудсман. Мисля си, че тя е в галерията за посетители, така че отправям към нея сърдечни поздравления. И разбира се, Course, И разбира се, господин председател, особено силно приветствам факта, че за първ път жена става европейски омбудсман. така че ние ще трябва да променим заглавието, поне на английски, на тази длъжност, тъй като тя ще бъде омбудсуман. Госпожа Райли знае за това много добре, защото тя беше първият е, омбудсман жена в Ирландия от 2003 година. Тя ще заеме изключително взискателна, изискваща усилия работа една дейност, която ще има пряко влияние върху живота на гражданите. Затова комисията ще стреми максимално да намира оптимални решения възоснова на препоръките на омбудсмана. Важно е да се отправи послание в целия Европейски съюз, че институциите на Европейския съюз са загрижени за проблемите на хората и се стремят максимално възможна степен да отговорят на тези потребности и проблеми по максимално конструктивен начин. Гражданите имат право да се обръщат своите жалби към Европейския омбудсман и за това точно 2013 година беше обявен за година на европейските граждани. Госпожо Райлин, ние всички се надяваме, че вие ще продължите прекрасните отношения, които вече бяха изградени между институцията на Европейския омбудсман и Европейската комисия. Благодаря ви, пожелавам ви успех. Благодаря, господин комисар. А сега преминаваме към гласуването. Резолюцията за а, многогодишната финансова рамка. Госпожи и господа, първо ще гласуваме за а, проекта за резолюция на зелените. Първа точка, а, съгласно оригинала, а, моля гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се точка първа 26-та точка <clears throat> по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. А сега ще гласуваме по второто предложение. Моля, гласувайте. Изменение 2. Всички ли гласуваха край на гласуването? Отхвърля се. А сега ще гласуваме по целия проект за резолюция. Моля, гласувайте. Всички ли са готови с гласуването? Край на гласуването. Отхвърля се. А сега преминаваме към гласуването на общата проекторезолюция НП, социалисти, демократи, АЛДЕ и така нататък. Първо изменение 15 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 1 по именно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка втора, изменение второ. Моля гласувайте поименно. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 16. Изменение 16, извинете ме. Кой е за, против, въздържали се? Отхвърля се. 17-то изменение по именно електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Трето изменение. Моля, гласувайте с електронни карти. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 3. Изменение 18. Моля, гласувайте по именно. Край на гласуването. Отхвърля се. 19-то изменение. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Точка 4 от оригиналния текст в две части. Първа част кой е за, против, въздържали се, приема се. Втора част електронно гласуване. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Приема се. Изменение 20. И това е и параграф 20 от текста. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 4, точка 5 от текста. Моля гласувайте с електронни карти. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 21 изменение моля, кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 22 изменение за, против, въздържали се, отхвърля се. 23. Кой е за, против, въздържали се, отхвърля се. 6 точка, пето изменение. Кой е за, против и така нататък електронно гласуване. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Поименно гласуваме по целия текст на оригинала. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Изменение 13 след точка 6. Сега моля да гласувате. Край на гласуването. Отхвърля се. 14-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте. Всички ли гласуваха? Край на гласуването. Отхвърля се. 24-то изменение. Моля, гласувайте. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Коригираният текст на 25-то изменение моля е, да гласувате с електронни карти. Готови ли сте? Край на гласуването. Отхвърля се. 26-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Шесто изменение по точка 7 от текста. Моля гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 7. По именно гласуване, моля гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Ако сте готови, да. Край. Отхвърля се. 27 изменение. Кой е за, против, въздържали се? Отхвърля се. Осмо изменение по именно гласуване. Моля да гласувате. Готови ли сте? Край на гласуването. Отхвърля се. 9. Поименно гласуване. Режим на гласуване. Край на гласуването. Отхвърля се. Изменение 10. Е, това е параграф 12 от текста. Гласувахте ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Двадесет и осмо изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. Има изменение по оригинала. Господин Калфин ще поднесе устно това изменение, моля. Régie 131. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, предлагам в точка 12 да внесе малко изменения, което да внесе яснота, без да променя смисъла. Приветства факта, че се предвижда допълнително увеличение за схеми за разпределение на храна в размер на 1 милиард 12 милиона евро с цел подпомагане на най-уязвимите слове населението. Сега, за да спазим правилника, трябва да попитам има ли възражения а, срещу това устно а, внесено изменение. Няма. И тогава ще а, гласуваме по оригиналния текст с измененията, а, поднесени от колегата Калфин. Кой е за, против, въздържали се? Приема се. 11-то изменение по именно гласуване. Моля, гласувайте, колеги. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. Оригиналният текст на 13 е, параграф, първа част първо. Кой е, е за или против нея. Моля, гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. Втората част, моля, сега ще бъде подложена на гласуване за, против, въздържали се. Приема се. Изменение 12, параграф 13 по именно гласуване. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Отхвърля се. 29-то изменение. Кой е за? Против? Въздържали се? Отхвърля се. А сега вече ще гласуваме по целия текст за резолюция. съответните изменения, които междувременно вече гласувахме. И така, моля, гласувайте по изменения текст на резолюцията. Гласуваха ли всички? Край на гласуването. Резолюцията се прие. Преминаваме към доклада Морейра. Моля, е, гласувайте. Поименно гласуване. Край на гласуването. Все още няма да приключим. Режим на гласуване. А сега вече обявявам е, гласуването за приключен. Приема се. Ще гласуваме сега втория е, доклад Морейра. Отново по именно гласуване по целия текст. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Доклада СУСА. Изменение 3. Кой е за? Кой е против? Отхвърля се. Второ изменение. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Пето изменения. Кой е за? Кой е против? Кой се въздържа? Отхвърля се. Първо изменение за против въздържали се. Отхвърля се. Нека да гласуваме сега за целият текст. По именно гласуване, моля гласувайте с електронни карти. Край на гласуването. Приема се. Уважаеми колеги, сега ще прекъснем е, гласуването, за да е, връчим награда Сахаров на лауреат.